Vorrei dare una... Искам да направя едно съобщение. Комисията ИМКО изпрати корекция към текст, прият от парламента, съгласно член 216.4 от регламента. Тази корекция се смята за приета, ако до 24 часа някои от политическите групи или минимум 40 депутати не поискат да бъде гласувана. Разполагате с текста на корекцията на веб страницата и това, и това е част от протокола на днешното заседание. Сега преминаваме към гласуването по дневния ред. Започваме с доклада на господин Коцулин, но по именно гласуване. Моля, гласувайте. Avete votato tutti?